започнат от утре. Сега преминаваме към следващата точка – общия дебат, дебат за освобождаване от отговорност за 2013 година. Господин Чернецки е докладчик. първия, и втория, и третия доклад. Давам му думата да ги представи. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи и господа. Дебатът е много важен и е жалко, че се провежда толкова късно. По това време хората обикновено гледат е, филми, трилъри, в които се говори за обири. Тук също говорим за много пари. Много пари, които трябва да бъдат контролирани, за да може Европейския съюз и европейските институции да имат добра репутация и да бъдат уважавани от данакоплаците. Европейски институт за иновации и технологии е разположен в Будапешта. Искам да подчертая, че за него имаше последващи одити. Този институт промени своите процедури по отношение на безвъзмезната помощ и това е добре. Сега имаме по-подробна методология за сертифициране. Освен това, в рамките на този институт процедурите за обществени поръчки са доста подобрени. Значи в много области ставаме свидетели на напредък. Особено, що се отнася до законосъобразността и правомерността на управлението на средствата, които определяме като е, безвъзмезна помощ. Що се отнася до е, Артемис, за втори път е, имаме становище под условие. Сертификатите са издавани от е, бенефициенти и това представлява риск за нередност. По отношение на Европейския институт за иновации и технологии, е, трябва да подчертаем, че тъй като становищата на палатата са с особено мнение, би следвало да се подхожда предпазливо. Освен това е добре да поискаме промени в процедурите. По отношение на Артемис и Ениак, за тях е, няма нужда да се говори кой знае колко. Там контрола е достатъчно добър. А що се отнася до Европейския съвет и съвета, има нещо, което съм казвал много пъти. Съвета като европейска институция трябва да има демократична отговорност пред европейските граждани. И тази отговорност трябва да отговаря на бюджета на тази институция. Има много нерешени въпроси тук, тъй като съвета ако трябва да използвам сарказъм, не дава информация и не отговаря на нашите искания за обяснения. И това се случва регулярно. Не мисля, че това е на добра игра. Тази игра между парламента и съвета трябва да приключи, но Съвета трябва да демонстрира политическа воля. Давам думата на комисаря Стилианидис. Благодаря, господин председател. Господин докладчик. От името на заместник председателката на комисията Кристилена Георгиева се е, каже нашето мнение за предложенията на Комисията по бюджетен контрол. Е, за, е, първо за системата Артемис, а също така и за съвместното предприятие за електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа и за отказване Значи, също така за освобождаване отговорност на Европейската институт за иновации и технологии, отказване от освобождаване на отговорност на а, а, а, съвета. А, а, а, е, е, съвместната технологическа инициатива, е, която, която е наслед, наследник на системата Артемис за електронни системни и компоненти за водещи позиции в Европа. Те, те ясно показа, че партньорството частно, партньорството между частни и държавни организации е, е много ефективно при създаване на такива електронни компоненти с е, слаботокови е, елементи. А това дава на Европа ясно, конкурентни предимства и възможност за растеж в тази област. А, това се показва и от високото ниво на инвестициите в подобно партньорство от страна на частният капитал. Значи, най-малко значи 3 евро за всеки публично инвестирано евро а, се инвестират от, а, в рамките на това публично-частно партньорство. А, И страните членки трябва да по-тясно да сътрудничат в цяла Европа за създаване на критична маса за производство на електронни компоненти и системи, нещо, което е особено важно за цифровото бъдеще на Европа. Чрез тази инициатива се финансират над 3000 водещи инженери и специалисти в тази област. Създават се над 80 000 работни места и за, в рамките на рамковата програма за Хоризонт 2020 е, е, Европейския институт за иновации и технологии и Артемис ще бъдат обединени в Excel където ще има структури възможности за, експ... за последващ одит на разходите. В своята проекта резолюция се иска от комисията да оцени дейността на НМ и Артемис, за да може този анализ да послужи при освобождаването отговорност за 2014 година Комисията възнамерява да изпълни това искане, да направи оценка на Excel, което ще включи е, окончателна оценка на ЕНИАК и на Артемис за тяхната дейност през 2014 година. Защото те ще бъдат оценени заедно, защото отделното им оценяване ще създаде значителни административни тежести. В крайна сметка комисията ще осигури също така консултации и помощ, за да може Excel да участва в европейското партньорство в тази област, колкото може по-плодотворно. Европейският институт за иновации и технологии ЕИТ постигна значителен напредък в областите, откроени в решението на Европейският парламент. Европейският институт успя да реформира своята одитна методология, прилагайки препоръките в, при възлагането на поръчки и за това 0, само 0,9% е, е, нивото на грешките за 2014 година. Бяха прияти значително бяха приети мерки за по-добро планиране и по-добър мониторинг. И трябва да се каже, че тази година господин Говита Абе Дуайт бе избран да бъде награден в конкурса за специалисти под 30 години. Комисията обаче е, е, съжалява, че е, между двата клона на бюджетната власт не са намерени, не е намерено споразумение и значи ставаме свидетел на състояние на нещата, което това е вече 6 години. И комисията смята, че институциите трябва да сътрудничат за по-гладко преминаване на тази процедура. Вярваме, че сегашните трудности ще бъдат разрешени по подходящ начин между институциите. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Местните предприятия са изключително важни за научните изследвания и за научно-развойната дейност. На тях се отпускат много средства и те трябва да бъдат управлявани подходящо. Тези съвместни предприятия предходни е, години е, бяха критикувани за изпълнението на бюджета и съответно приеха мерки за подобряване на състоянието. ЕНП ще гласува сега за освобождаване от отговорност, но ще внимава много с е, следващия доклад, защото според нас трябва повече прозрачност и много внимателен анализ на резултата. Е, комисията трябва да ни даде и предварителен е, доклад е, по отношение на ЕНИАК. Приветствам ангажимента на комисията да го направи. Европейския институт за иновации и технологии е, действа вече от доста години и ние трябва да сме наясно как се развива неговата дейност. Там също трябва да има предварителен доклад за използването на средствата. А що се отнася до освобождаването на отговорност на съвета, там трябва да постигнем конкретен резултат. Отказът да не дадем е, освобождаване от отговорност вече продължава твърде дълго. Ние сме отговорни пред гражданите да предоставим някакво решение. В противен случай ще остане с убеждение, че това не е сериозна процедура. Господин Вон. Okay. И така, благодаря господин председател. Ще се изкажа относно Европейския институт за иновации и технологии. Бях докладчик в сянка за агенциите. Благодаря на докладчика за сътрудничеството по отношение на освобождаването от отговорност. В началото отказахме освобождаване на отговорност на този институт по няколко причини. Имаше 3% ниво на грешките по отношение на грантовете за информационното общество. Имаше проблеми с персонала и с обществените поръчки. Имаше обаче последващ доклад от този институт и там се вижда, че има известен напредък. Освен това, аз самия посетих института неодавна и видях, че има напредък. Например, както каза комисаря, нивата на грешките са стигнали до 0,9%. Има нови процедури за обществени поръчки и има и нова процедура за оценка на персонала. Да се надяваме, че това ще спомогне за намаляването на текучеството на персонала. Ето защо, когато стигнем до гласуването, аз ще подкрепя освобождаването от отговорност на този институт. Чакаме и доклада на Сметната палата за 2014 година и мисля, че там ще има и голям напредък за този институт. Благодаря, господин Али, за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин Чернески, колеги, за, за отлагането на освобождаването от отговорност на Европейските за иновации и технологии беше мое мнение. Но след като видях е, доклада, мисля, че можем да направим следните заключения за състоянието на нещата в няколко области. В областта на законността и редовността на транзакциите институтът е подобрил, отводбрил работата на одитните сертификати подобрено е качеството на предварителните и последващите а, проверки. А, института вече напълно отговаря с съответните изисквания за обществените поръчки. Капацитета за вътрешен одит е подобрен. По отношение на бюджетното и финансово управление също има положителни промени. Значително е подобрен капацитета за освояване на фондовете и намален текучеството на персонала. В резултат на това вътрешната одитна служба на комисията също установява положителни страни в изпълнението на плана за действие. Очаква се този план да бъде приключен до 2018 година публикуването на специалния доклад на Европейската сметна палата, който ще хвърли светлина върху способността на института да предлага а, смислени иновации. А, а, искам да обърна внимание на Европейския съюз върху различната структура на обществите, които се занимават с иновации и с одит. А, смятам да одобрим финансовите отчет за 2013 година и освободим от отговорност за неговото изпълнение института. Сега господин Шолтеш за минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да говоря за освобождаването на отговорност на съвета. Вече 6 месеца откакто отложихме даването на освобождаване на отговорност на съвета и сега отново обсъждаме дали е, съвета ще даде информация за финансовото си управление. Процедурата за освобождаване от отговорност е задължителна за всички институции, включително и за съвета. Той подлежи на контрол, така както бюджета на всички останали институции. И как е възможно парламента да не може да получи информация за бюджета на съвета от толкова много години? Как е възможно от толкова много години ние да не можем да се срещнем с представители на съвета, когато обсъждаме тези въпроси. Гражданите очакват да има отговорност, особено на ключовите институции. Те, включително и съвета, трябва да покажат своята отговорност пред европейските граждани. вече не е достатъчно само да призоваваме съвета, да искаме от тях реакция. Зелените подават изменения, в което се настоява е, да се е, поставят и финансови условия, да не се даде освобождаване от отговорност и да се санкционира подобно поведение, включително в доклада за 2016 господин Арно. Искам да благодаря за коража. Предлагате да не освобождаваме от отговорност съвета. Много рядко в парламента се отправят критики към други европейски институции. Винаги говорим за проблем с комуникацията, съвета не отговаря на въпроси. Ние задаваме въпроси, свързани с сгради като резиданс палас, създаваме въпроси, свързани с административната модернизация. Искам да похваля необичайната смелост на докладчика. В този случай обаче едва ли положението е чак толкова необичайно. Защото колко години подред, 3 или 4, чакаме отговор на едни и същи въпроси. Как да вярваме тогава на Европейския съюз и на неговите институции? Ако смятате, че парламента е пренебрегнат, трябва да направите нещо. А ако не смятате и не сте обидени, че ви пренебрегват, просто действате по обичайно му. Господин Здеховски. Господин председател, господин комисар, дами и господа. В, още в началото на този мандат ние ясно казахме, че няма да търпим по-нататък грешки в изпълнението на бюджета на Европейския съюз. Защото има печална история и в законността, и в редовността на операциите и ексанте и експост проверките се оказаха не ма, пълни и незадоволителни. И затова ние решихме да прекратим всякаква одитна дейност. Но, както бе споменато тук, Европейският институт за иновации и технологии направи, а, а, значит, отбеляза значителен напредък и затова ние решихме да го освободим от отговорност за изпълнение на бюджета а, и ще, но ще продължим да следим неговата работа. Именно за това аз съм готов да подкрепя освобождаването от отговорност за изпълнение на бюджета на Европейския институт за инновации и технологии. И ако AIT продължи да решава проблемите в бъдеще, всичко ще бъде наред. Не такова е положението с съвета. Европейския съвет и съвета не са изпълнени това, което се очаква от тях е, и ние не трябва да ги освобождаваме от отговорност за изпълнение на бюджета. Господин Бачитис. Постигнат бе много голям а, напредък в а, плана за действие за коригиране на очертаните недостатъци от Сметната палата, Механизми за одит бяха въведени, бяха на, на, въведена система за осигуряване на качество, обмен на най-добри е, практики. Създадена е база данни за конфликт на интереси. Тоест, е, всички тези нови мерки трябва да се поемат сега и от новата компания, която ще бъде създадена след Артемис. Следващият оратор, господин Дойч. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, да не се освободи от отговорност съвета не е нещо ново. За съжаление. В продължение на години съвета вече пренебрегва е, исканията на, на парламента. За пети път вече отказваме в парламента освобождаване от отговорност на съвета и за съжаление тук в залата сега няма представител на съвета. Сътрудничеството между нашите институции е толкова лошо, никога не се предоставя информация, никога няма отговори на въпроси. Ние никога не разполагаме с необходимите данни, не знаем какво се случва с политиката за сградния фонд на съвета, не знаем какво се случва с други проекти. Въобще по никой параграф не ни се дава информация. Финансовото управление на съвета е напълно непрозрачно. Ето защо е изключително трудно да направим, да вземем решение, което да е основано на сериозни факти. Очевидно е, че съвета по никакъв начин не зачита съществуващите процедури, а процедурите са неразделна част от Европейския съюз и ето защо ЕНП подкрепя призива, който е отправен тук. Господин Сарвама го няма в залата. Давам думата на госпожа Гресле за една минута. Господин председател, господин комисар, колеги. Освобождаването от отговорност е част от нашата работа, наша задача, която е определена с договорите ние трябва да се уверим как се изразходват европейските средства. Необходимо е да имаме поглед върху начина по който се управляват европейските агенции. А, малките бюджети е по-лесно да бъдат прозрачни. Те трябва да бъдат по-прозрачни О, а пък е, за съвета трябва да кажем, че състоянието е, нещата е скандално. А просто съветът е, не се отнася сериозно е, към задължението си да се съобразява с препоръките И в договорите е записано, че имаме право да, препоръч, да правим препоръки под, в това отношение. Абсолютно а, а, смешно е, че не се обръща изобщо внимание на нашите решения вече толкова години. А, микрофонът не е включен. here will be better. Spoštovani, е, podelitev. Е, Господин Богович, освобождаването от отговорност е рутинна процедура и в частния бизнес, и в публичните институции. Там тя се извършва от е, съответните гласоподаватели. Приветствам нашия доклад, е, докладчик, е, който се занимава с е, темата за Европейския институт за инновации и технологии, Артемис и така нататък. Очевидно са постигнати подобрения, взети са предвид препоръките. Проблематично обаче е, е освобождаването от отговорност на съвета. Съвета не желае да се държи като институция, която подлежи на отчет е, от страна на парламента, така че аз е, предлагам да не го освобождават отговорност. Сега пристъпваме към процедурата за спонтанни изказвания. Само едно, е, една заявка, господин Роя, заповядайте. Господин председател, за да има прозрачност, за да се зачита демократичната процедура, трябва да се обърне внимание на членове 316, 317 и 318 от договорите. Тези е, членове позволяват да се разглежда бюджета по един особен начин. Съвета обаче смята, че е държава в държавата. Той отказва да отговаря на въпроси. Разходите на съвета трябва да бъдат обект на контрол, както са обект на контрол разходите на всички институции. Следва да ни се даде писмен отговор по отношение на кредита, който е използван за закупуване на сградата, известна като Резиданс Палас. Този отговор трябва да бъде предоставен незабавно и е изключително важно, освен това, да освободим съвета от отговорност. Това трябва да става и за напред, тъй като до сега няма освобождаване. Благодаря, господин председател. А, както знаете, аз тук представлявам моята колежка Кристелина Георгиева. И от нейно име и от мое име искам да ви благодаря за участието в този дебат за освобождаване от отговорност на европейски агенции и на съвета. Приветствам предложенията да се освободят от отговорност а, а, е, Европейският институт е, за иновации и технология, който, и технология, който е, подобре значително работата си в отношение на управлението и контрола и комисията ще продължи да предлага консултации и да подкрепя института в по надачните му усилия да отговори на изискването на Европейският парламент. Благодаря. Господин Чернецки. E, Благодаря, господин председател, господин комисар, е, уважаеми колеги. Сега е, взимам думата в един много е, особен момент в моя живот. Ще ви обясня накрая. Ако мога да коментирам изказванията тук, действително вече вдигнахме жълт картон на Европейския институт за иновации и технологии и бяхме напълно прави да го направим. Защото той е, подобри дейността си и отбеляза напредък, именно защото ги принудихме да работят по-ефективно. А що се отнася до съвета, действително преди 6 месеца показахме жълт картон и на тях но а, те не реагираха. Все едно, че им говорихме на мъртва картина на страната. Нееднократно го правихме и всички политически е, групи сме на едно а, е, мнение. Подобно поведение е недопустимо. Вече пета година се държи съвета по този начин. Напълно прав е колегата, който каза тук, че гражданите ни е, очакват нещо да направим. Е, а след като казваме, че е скандал, но поведението силно е думата, но то е точно така, защото съветът отказва всякакво съдействие. И това се повтаря непрекъснато, както коментираха тук колегите. Затова трябва да бъдем напълно решителни, трябва да бъдем е, последователни. Въпрос на честа за Европейския парламент. Ние имаме отговорност пред нашите граждани, пред гласоподавателите. Не можем да отстъпим. Трябва да упражним натиск върху съвета, да ги принудим да влязат в диалог с нас. Ние искаме да бъдем партньори с тях. И накрая да ви кажа защо е толкова важен този момент за мен – Току-що научих, че е, моят син за втори път е преизбран като депутат на полския парламент. За мен това е голяма радост. Поздравления, казва председателя. Приключваме с съвместния дебат и ще гласуваме по докладите утре. Синя карта искате? Не, няма да коментираме повече вашата е, е, добра новина.